Няма инициал. Shall we start? Нека да започнем. Бенбенути! Бенбенути! Добре дошли на всички, уважаеми колеги. Отново добре дошли на онези, които бяха членове на Комисията по земеделие и развитие на селските региони миналия мандат. Добре дошли на всички нови колеги. Знаете, че нашето заседание се предава на живо по интернет. Имаме пълен езиков режим на и от 23-те официални езика се превежда. Знаете, че това е нашето учредително заседание. Задачата ни е да изберем новото бюро, новия председател и четирима заместник-председатели. Нека да припомня на всички, че в случаите, когато има повече от един кандидат, ще трябва да гласуваме електронно. За целта са ни необходими картите за гласуване. За това ще помоля всички да подготвят картите си, за да сме готови, ако се наложи да ги използваме. Уважаеми колеги, нека да пристъпим към работа и да изберем председател Преди малко, казва председателя, казах заместник председател, но това беше езикова грешка. Разбира се, искам да остана председател. Припомням, че няма да гласуваме днес езиковия профил, така че а, пристъпваме направо към избор на новия председател. Започваме процедурата. Отново припомням на всички, че имаме един кандидат. Господин Текелски. Ески се. Е- Господин Чекерски. Първият въпрос, който трябва да му задам е дали приема избора за кандидат. Има ли други предложения за номинация на председател на комисията Агри. Ако няма други кандидатури, предлагам да изберим колегата Шкерски за председател на комисията чрез акламации. E adesso, caro Sikireski, ti prego di venire qui a prendere il mio posto. Уважаеми колега, заповядай тук отпред да заемеш моето място и ще престанеш да бъдеш заместник-председател, превръщаш се в председател, за което ти желая всичко най-добро. Dziękuję panu przewodniczącemu De Castro za przeprowadzenie. Благодаря председателя Де Кастро за провеждането на избора. До момента бяхте изключително ценен председател. Много благодаря, че избрахте мен за председател на комисията, тъй като не разполагаме с много време. Няма да се впускаме в изказвания, а предлагам направо да преминем към следващата точка – избор на заместник-председатели. Przechodzimy. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Нека и аз тогава да поздравя всички най-сърдечно. Мога да констатирам, че заседанието е открито. И преминаваме към следващата точка. на база, ще изберем заместни председателите на базата на правилника за дейността на Европейския парламент. Започваме избор на първи заместник председател на нашата комисия. По една и съща процедура ще изберем по отделно четиримата заместник председатели. Моля за предложения за номинация на първи заместник-председател на комисията Агри. Господин председател, предлагам Джулия Мойк за първи заместник-председател на комисията. Благодаря. Благодаря ви много. Господин Декастро, имате думата. Presidente, propongo a nome... Уважаеми господин председател, от името на социалистите и демократите искам да предложа първия заместник председател господин Кандрю. Имаме венци zgłoszeń. Има ли други кандидатури, освен господин Рикан Рю? Очевидно не. не. Обръщам се към кандидатите. Приемат ли номинацията си? Госпожа Мой, съгласна ли сте да бъдете предложена за първи заместник-председател? Съгласна съм. Господин Андрю. Аз съгласен съм. Разбира се. Proszę Państwa, proponuję w takim razie, abyśmy... E, Уважаеми дами и господа, предлагам да пристъпим към електронно гласуване. Всички ли имат електронни карти за гласуване? пълноправните членове гласуват. Единствено при отсъствие на пълноправен член може да гласува заместник. Гласуваме за кандидатите по азбучен ред. Искам да ви информирам, че на мястото на госпожа Кюстингер ще участва господин Линц, вместо господин Кайновски, госпожа Аюзо. Господин Мело се представлява от госпожа Канета. Председателят пита това ли е всичко. Има още един упълномощен представител. Вместо госпожа Агилера ще гласува госпожа Гарсия Перс. Мисля, че всичко стана ясно, но виждам, че някой има въпрос. Заповядайте. Исках само да кажа, че е, вместо господин Бове, сми ще гласува от е, името на нашата политическа група. Мистер Хейн, сказа ми и пана Bardzo proszę, pan komisarz. Отбелязваме си. Заповядайте. Господин председател, господин Роде ще бъде заместен от господин Рен. Моля да си отбележите. Благодаря и за това съобщение. Сега вече е ясно кой ще гласува и можем да пристъпим към самия избор. За господин Андрио гласувате с зеления бутен, бутон, а за госпожа Мой с червен бутон. Въздържалите се гласуват с бял бутон. Стана ли ясна процедурата? Гласуваме по азбучен ред. Зелено за господин Андре, червено за госпожа Мой. И бяло за въздържал се. Дано вече да е ясно и да можем да започнем самото гласуване на, за избор на първи заместник-председател на Комисията по земеделие, развитие на сел, селските региони. Господин Агньо, за съжаление имаме проблем с машината за гласуване. То проше сглашać. че таки razie przystęp... Има ли други технически проблеми? Моля, съобщете сега. Добре, започваме избора. Начало на гласуването. Głosowanie отварте, Głosowanie trwa. Rozumiem, че мога przystąpić. Гласуването е започнало. Гласуването продължава. Имаме един представител на социал-демократите в повече. Моля, коригирайте грешката. Уважаеми дами и господа, налага се да повторим гласуването. Моля социал-демократите да внимават с бройката. Сега отново обявявам начало на гласуването. Гласуеме. Гласуеме, че кто има проблеми с гласуванием. Не видя. Има ли технически проблеми? Очевидно не. В такъв случай обявявам край на гласуването. Край на гласуването. Двадесет и седем гласа за господин Андрю, 8 за госпожа Мой, петима въздържали се избрахме първи заместник председател, господин Андрю Честито. Честит избор, господин заместник-председател. Благодаря и на госпожа Мой за готовността. Моля, новият заместник-председател да заеме мястото си тук до мен. Еще раз много сърдечно gratuluję и dziękuję за wybranie. Още веднъж ви честитя избора. Благодаря на всички гласували. Пристъпваме към избор на втори заместник председател. Моля политическите групи да направят своите предложения. Господин Никълс. За мен е удоволствие да предложа господин Войчеховски. Той беше заместник-председател на тази комисия през последните 5 години и мисля, че е един много голям експерт. Нож Войчеховски ще сгаза. Господин Яноч Войчеховски, съгласен ли сте с е, предложението? Съгласен съм. Господин Дес, господин председател, искам да предлож... да съобщя, че е, ние ще гласуваме за госпожа Шраер. Bardzo dziękuję panie pośle, przyjmujemy do wiadomości i dokonujemy odnośnych. Госпожа Шраер ще гласува вместо Петър Яр, извинете. Отбелязваме си, казва председателят. Ако господин Войчаховски е съгласен с тази кандидатура и няма други предложения, можем да пристъпим към избор чрез акламации. Bardzo dziękuję Państwu i proszę Pana Wiceprzewodniczącego. Благодаря. Заповядайте, господин заместник-председател Войчеховски. Заемете мястото си до нас. В таким разе можем przystąpić. Чекаме на пана Януша Janusza Можем да продължим. Само изчаквам до сега избраните заместник-председатели да заемат местата си. Още веднъж благодаря, че приехте избора. Пристъпваме към избор на третия заместник председател на комисията Агри. Очаквам вашите предложения за кандидатура. Господин Декастро, имате думата. Благодаря, господин председател. за трети заместник за трети заместник председател предлагам госпожа Агила Клара Гарсия от името на СИД. Кируя питание до kandydatki, че пани poseł ще... Питам госпожа Агилар, съгласна ли сте с е, номинацията? Господин Декастро, отново имате думата господин председател, колегата Агилар не можа да дойде лично, но писмено декларира готовността си да приеме номинацията. Правилника за дейността е допуска такава процедура, след като няма други кандидатури, нека да обявим не Господин председател, искам да предложа господин Зулу а, за поста трети заместник председател на тази комисия. E, pan e, Zelo, poseł Zelo jest pełnym członkiem, może być kandydatem pełnym... Господин Зулу е пълноправен член на комисията, следователно може да бъде кандидат. Затова се обръщам към него и го питам, приемате ли предложението? Господин Зулу, приемате ли? Приемам. Получихме съгласието на кандидата. Пристъпваме към електронно гласуване, щом има две кандидатури, отново по азбучен ред. Което означава, госпожа Агилера т.е. с зеления бутон гласувате за госпожа Агилера и с червения бутон за господин Зул. Ако няма неясноти, да пристъпваме към гласуване. Имаме двама кандидати. Повтарям, зелен бутон за госпожа Агилера и червен бутон за господин Золо. Начало на гласуването.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 24 гласа, господин Зуло 11. Пани poseł jest nieobecna, w związku z tym nie zapraszamy Следователно, госпожа Агилера Гърсия става нашия трети заместник-председател, макар че в момента няма, ние можем да я поздравим. Сега пристъпваме към избора на четвъртия заместник-председател. Има ли кандидати? Zgłasza się pan poseł De Castro. Panie pośle, bardzo proszę. Господин Де Кастро, заповядайте. Господин председател, от името на социалистите и демократите, Тончела Базилика. Госпожа Василика Данчила Съгласна ли е? Да. В такъв случай ще ви попитам, има ли други кандидати, господин Агню. Не знам дали можем да гласуваме един и същи член за две различни позиции. Ще предложа госпожа Джулия Мой за четвърти заместник председател, защото виждам от секретарията, че може. Да, секретариатът е съгласен. Госпожа мой съгласна ли е да се кандидатира? Да. В такъв случай отново имаме двама кандидати. В този случай и двете са жени. Нещо много приятно. Нека ги гласуваме по азбучен ред. Първият кандидат –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 Няма технически проблем. Край на гласуването. Госпожа Данчила 26 гласа, госпожа Мой 11 гласа. Честито на госпожа Данчила. Заповядайте при нас. Честито! Proszę Państwa, Przebrnęliśmy przez procedurę wyboru składu Уважаеми дами и господа, избрахме бюрото на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Предстои друго учредително заседание в същата зала, затова нека преминем към трета точка – календар за 2014 година – вие вече получихте графика на 3 юли. До сега не са поступили възражения по него. Можем ли да приемем този график за работата ни? Има ли някакви коментари? Не, в такъв случай графикът се приема. Четвърта точка отпада. Остава ми да ви уведомя, че следващото ни заседание е на 23 юли тук в Брюксел. Отново ще поздравя новоизбраните членове на Европейския парламент. Искам и на всички вас, които сте избрали комисията ни, да благодаря. Господин Кушмик, обаче иска думата. Заповядайте. Господин председател, искам да ви поздравя с избора като председател на комисията, разбира се, но има и още нещо. Трябва да се спра на един важен проблем за земеделието в Европейския съюз, особено полските стопани. 2013-2014 година имаме надхвърляне на млечните квоти. Знам, че е доста късно моето изказване, но ми се иска бюрото да вземе отношение крайна сметка в Польша са засегнати 36 000 стопани. Аз самият не съм специалист по млечните квоти в Европейския съюз. Знам, че те следват определени правила, но така или иначе 2015-16 година тези квоти принципно отпадат и без друго. На второ място от 2013-2014 година тези квоти не са надхвърлени в Европейския съюз като цяло. Защо тогава трябва сега да се санкционират нашите фермери? Това ми се струва безсмислено и затова комисията ни трябва да вземе отношение, като направим всичко възможно да помогнем призовавам всички вас, както и Европейската комисия, да предприемат действие. Много ви благодаря. Така или иначе, днес няма да разглеждаме никакви съдържателни теми. Независимо от това, ще кажа, че проблемът, разбира се, е важен и нашата комисия ще се върне на него, като ще е добре да изслушаме и Европейската комисия госпожа Агилера Гарсия. Не госпожа Херанца. Господин председател, към нас напоследък се отправят критики от Сметната палата във връзка с субсидиите. Ще ви помоля, господин председател, колкото се може по-бързо да поканите Европейската комисия преди лятната вакансия – би трябвало да се чуе конкретно от Европейската комисия какво става с субсидиите и какво се прави по доклада на Сметната палата. Защото там има доста сериозни критики. Бих искала и тази тема да се разгледа много бързо. Много ви благодаря. Да, много ви моля да се обърнете към секретарията, така или иначе има много неотложни въпроси. Госпожа Мой. Само едно нещо, господин председател. Мисля, че днес вие убихте демокрацията. Dziękuję pani za zabranie głosu. Е, и выражение свое. Много ви благодаря. Господин Фланеган. Sorry. Uh, hello. Um, I understand uh, that you won't be... Здравейте. Вие казахте, че няма да се занимаваме с съдържателни теми, но има една, която е неотложна. Тя засяга моята страна. Става дума за търговията с добитък. Ние сме част от тъй наречения единен пазар, но в Република Ирландия се оказва, че можем да изпратим добитък в Италия, но не можем да го изпратим в Северна Ирландия, само на 10 км от нас, защото тя е част от Обединеното кралство. Нещо трябва да се направи по този въпрос. Трябва да се направи много бързо, освен това. Защото е чудесно, че в Европейския съюз една от придобивките е, че търгуваме едни с други, но ето там, където ние живеем, това е невъзможно, защото престъпните картели са пречка за тази търговия. Какво ще направи Европейския съюз тук? Не стига само, че сме обвързани с толкова много регулации, а и не можем да търгуваме. Nie możemy prowadzić dyskusji merytorycznej, bo nie ma czasu, powinni zakończyć. За жалост, ние сега не можем да разискваме по въпроса, който поставихте. Единствено отбелязваме изказването ви. Съжалявам, няма как да дам думата на останалите. Госпожа Магинес е последната. Последните стават първи, господин председател. И първите стават последни, но както и да е, честито. Колегите повдигнаха доста въпроси. Иска ми се обаче на първото ни заседание да направим именно списък на проблемите на фермерите в различните страни. Ето млечните квоти в Полша, говеждото в Ирландия, всичко, което са такива наболели теми по държави. Успех, господин председател. Само още едно изказване, много бързо господин Дес. Благодаря, господин председател. Просто исках да ви помоля да приключим тази дискусия, която не беше е, предвидена. Просто искам е, да и да потвърдя, че имаше демократично гласуване, така че никой не е потъпкал демокрацията. Много ви благодаря. Хайде още един. Не, не, това не е истинска демокрация. Всичко беше предварително планирано. Oui, président, je suis surpris que vous Господин председател, доста съм очуден, че вие не представихте програма преди изборите, казва господин Ферант, защото това не е общ пазар, а някакъв измамен пазар. Така или иначе, ние представляваме земеделието във Франция, в Европа. Това не може да бъде някакъв пазар на глупаците. Благодаря ви, няма съмнение. Те първа ни предстои да проведем всички тези дискусии. Ще има достатъчно време. Ще разгледаме темите по същество, и още следващия път ще набележим неотложните проблеми, по които трябва веднага да се захванем за работа. Много е хубаво, че ги споменахме. Секретариатът си отбеляза всички въпроси. Надявам се Европейската комисия също. Много ви благодаря за избора като председател за присъствието на заседанието. Ще се видим отново на 23 юли.